През първата седмица на декември докладът на госпожа Шаке ще бъде представен на всички езици, след това ще го обсъдим. Имате ли още забележки по дневния ред? Е, случаят не е такъв, както виждам, така че приемаме дневния ред. В началото искам да кажа, че Заседанието ще се излъчва по интернет, също така ще има превод на всички езици. Латвийски, малтийски и шведски няма да бъдат работни езици, иначе всички останали езици ще бъдат представени. В началото на нашата работа при нас е полският министр на спорта, това е чудесно. Е, след обед съвета на министрите ще се занимава с спорта и ще бъде добре този, който е, ще бъде там и в последващото председателство е, ще бъде там, да може да сподели с нас някои идеи. Аз се радвам много да го видя тук. Искам сега най-сърдечно да помоля всички колеги да направят това, което не са е, направили още това, да изберат е, наградата Лукс. Моля ви най-сърдечно, не само всички вас, но и поне пет колеги около вас да ги подканите да участват в класирането дали тази награда ще продължи да бъде присъждана, зависи до голяма степен от нас. Ако ние не избираме, не участваме в избора, то тогава ще помогнете на колегите, които са против нея. Аз бях в Мюнхен, след това в Берлин и в чудесни стари киносалони тези филми три дни наред се прожектират там. Интересът беше много голям. Ние открихме хора, които никога не са имали някакъв досек с Европейския парламент, но те се радват и са възхитени, че с помощта на тази идея ние се опитваме да дадем по-голям форум на схващането, че трябва да има субтитри на европейските филми. Много моля всички присъстващи колеги да участват самите те в избора и поне петима колеги около тях да не карат също да участват. Аз е, малко като просък се чувствам, но всъщност не би трябвало да е така. Аз е, е правя реклама на нещо чудесно. Е, колегите, които седат до мен на масата, все още не всички от тях са участвали в избора. И второ, искам да посоча, че следващата седмица, във вторник в Страсбург, ще има е, театрално представление в парламента. Няма нищо общо с е, предишните неща, които обсъдихме. Това ще бъде Жен театър Публик. В Страсбург има фестивал и във вторник в кафето ще има театрална постановка. Това са млади ученици, студенти, които работят в рамките на този фестивал и те ще ни окажат честа във вторник обяд да представят нещо в парламента в Страсбург. Всички сте поканени и моля просто посетете тази постановка и останете там поне 20 минути, за да можете да ги аплодирате приятелски от сърце. Преди да пристъпим към дневния ред, искам да посоча, че имаме тема, която е свързана с спорта. Това е много важно, защото до мен стои човекът, който от години се занимава с темата спорт, който я познава много добре и който ни консултира Йорген Дитхарт. Това е последното му заседание с нас. Наистина много е тъжно това, защото когато губим толкова добри специалисти, разбира се, той е, не е, е по някакъв начин уволнен от тук, просто продължава кариерата си по друг начин. Юрген, наистина много съжаляваме, обаче ти наистина толкова много направи точно по спорта, че аз не знам дали ние бихме могли да те заместим, без е, разбира се да обиждаме този, който ще дойде след тебе, но това е сфера, в която човек трябва да навлезе много дълбоко и ти направи точно това. И от името на всички членове на комисията аз искам най-сърдечно да благодаря на Юрген Дитхарт. Мисля, че всички трябва да го аплодираме. Така, сега преминаваме към дневния ред. Имаме едно много важно гласуване. Швейцария, която е толкова приятелски настроена към нас – която е териториално в центъра на Европейския съюз, но все още не е негов член, прави много неща съвместно с нас и в програмата Младеща в действие и е, програмата Обучение в целия живот. Тя иска да участва. Знаете, че участието не е безплатно. Ние предлагаме целият наш инструментариум. Навсякъде вратите са отворени, обаче те трябва да платят така, както ние плащаме като част от програмата. Ние сме членове на Европейския съюз и това се поема от нашия бюджет, а Швейцария трябва да поеме своята финансова част, е, ако желая да участва. Днес е, ще гласуваме по член 206 е, от Лисабонския договор съветът трябва да ни попита дали ние сме съгласни с за присъединяването на Швейцария към тази програма. Радваме се много, че те ще се присъединят. Младите хора там са също като нашите млади хора. Те също трябва да участват и да се присъединят е, също към е, останалата част от младеща в Европа. Иначе в економическо отношение нещата мисля, че е, са ясни. Сега преминаваме към гласуване. Само едно гласуване ще имаме не е необходимо да използвате вашите карти. Смятам, че няма да има голяма разлика в гласуването. Кой е за присъединяването на Швейцария към тези програми? Благодаря. Кой е против? Никой. Приема се единодушно, така че можем да поздравим Швейцария с добре дошла в тази програма. Уважаеми колеги, сега преминаваме към публичното изслушване на тема Бъдеща европейска политика в областта на спорта. Всички вие знаете и може би си спомняте, че преди кратко време изследването, което бяхме възложили по темата Европейска спортна политика и какво е, трябва да очакваме от новия договор като възможности. Знаете, че това изследване ни приземи към реалността, а именно, че няма толкова много възможности в действителност, които договорът да предлага. Преди да се приеме договора, ние имахме една европейска година на възпитание чрез спорт. Това беше чудесна година с много идеи, с много добри практики, които бяха използвани. Също така ние имахме и бялата книга на комисията. Колегата Матис работи по нея. Също така и имахме бюджетен ред със средствата, от които се подпомагаха спортни мероприятия и прояви, свързани с спорта. Сега, за това изследване, за него мога да кажа, че е, всъщност резултатите от него показват, че ние не можем да се позоваваме до такава степен на тези членове от договора. Те не ни предлагат толкова много възможности. Аз през лятото се обърнах към съвета и комисията по темата Player Agents, обаче нямам все още договор. Това са за може би от господин Полгар днес ще получим указания за това. Естествено, Имаше очаквания по отношение на определените текстове от договора, но сега като че ли настъпва леко разочарование, госпожа Василио поясни, че до следващия програмен период няма да има нова спортна програма, няма да можем да направим нова спортна програма поради липса на маса. Ние разбрахме, обаче всъщност това много ни разочарова. Надяваме се, въпреки това, че и да няма програма до 2013 година, можем да провеждаме различни мерки, които до сега сме провеждали. Искам да посоча, че не съм сигурна, че ние изобщо след 2013 година ще можем да продължим всички програми, които сме имали до сега, ако не се борим за това. Казвам го още веднъж. Това, което сега преживяваме в дискусията по бюджета, мога да кажа, че всъщност се вижда от коя страна стоят някои страни от Европейския съюз и се надявам, че е, тези, е, които искат да сведат Европейския съюз само до една е, общност, където се осъществява свободна търговия, е, не би трябвало да им се дава възможност за това. И мисля, че трябва да се борим, за да запазим нашите програми. Радвам се, че заседава съвета на министрите по спорта. Надявам се, че е, и други господа в е, съвета на министрите, в е, Корепер и на други места ще подадат необходимите сигнали, защото ни е необходима спортна политика. Надяваме се, че точно тази сутрин нашата дискусия ще може да даде ценен принос към този съвет на министрите. И така, искам да поздравя нашите експерти. Естествено, имаме представител на комисията Грегори Пългард. Той се занимава там и е отговорен за темата спорт. Радваме се, че от Европейския олимпийски комитет е, дойде председателят Патрик Хикел. Също така в ОЕФ Мишел Планини, Вилем Гаяр, това са нашите гости тук. След това председателят на Международната асоциация по култура и спорт Морган Скъркебай и също така професор по международно спортно право Мишел Колучи. Мисля, че да, това е жена. Извинете, не. Просто прочетох неправилно името. Е, Съсе беше накрая и реших, че е женско име. А всъщност Микеле, да. Благодаря. Микеле Колучи. Радвам се, че сте тук. Предлагам да процедираме последния начин. Искам да изслушаме първо господин Пългар от комисията, след това съответните експерти ще се изкажат и след това ще има въпроси от колегите и след това още веднъж ще дадем възможност на експертите и представителя на комисията да се изкажат. А също така бихме искали да изслушаме и представителя на Бългийското председателство по тази тема, защото днес след обед ще има и техни... Така че днес след обед да можем добре да участваме в конференцията. Така, Господин Палгар, думата е ваша. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. За мен е удоволствие, че отново съм пред вас в новия си, новата си длъжност като директор за младеща и спорта. Сега след ратификацията на Лисабонския договор има предвидена конкретно правомощие за спорта. Чрез насърчаването на спорта в съответствие с член 165 на договора, ние можем да осигурим подкрепа за социалните амбиции на Европа. По този начин ще можем по-добре да насърчаваме интересите на спорта на европейско ниво. Като първа стъпка в изпълнение на тази разпоредба, комисията скоро ще приеме съобщение, в което се съдържат предложения за развитие на европейското измерение на спорта, в това число няколко конкретни действия. Това съобщение ще бъде изпратено на парламента и на съвета. Сега по отношение на съществото. В съобщението ще се опишат целите. Те са свързани с борба срещу бедността, засилване на социалната, социалното сближаване. Идеята е да се изгради европейското измерение на спорта, като се отчита конкрет спортната специфика. Съобщението ще изисква засилено сътрудничество с държавите членки, Европейския парламент и разбира се спортното движение. Съобщението ще надгражда върху Бялата книга от 2007 година, плана за действие Кубертен. Конкретните дейности, които ще предложим, ще отразяват идеите които бяха предложени от заинтересованите лица и разбира се ще бъдат в пълно съответствие с договора. Новия дневен ред, така да се каже, ще допълва дейностите на ниво държави членки в области, в които Европейския съюз може да бъде полезен. Това ще бъде извършено по няколко начина, които аз ще а, разгледам набързо. Транснационални предизвикателства, на които се натъква спорта в Европа, принос към целите на стратегията 2020, подкрепа за дейностите на, европейски, на държавите членки, укрепване на интелектуалната база на спорта, осигуряване на платформа за диалог между заинтересованите лица, насърчаване на добрата практика, насърчаване на изграждането на европейски мрежи в областта на спорта и принос към разпространяването на знание за европейското право в областта на спорта. Ето тук виждаме ние добавената стойност. Съобщението ще обхваща области, като социална интеграция чрез и в спорта, в това число спорт за лица с увреждания, ролята на жените и спорта като средство за социална интеграция на иммигрантите и младсинствени групи. Въпроса за двойните кариери, за младите елитни атлети и в включването на спортната квалификация в националните квалификационни системи, свързани с Европейската квалификационна система. Това ще бъде още една тема. Третата тема физическа дейност, която укрепва здравето, нещо, което е изключително важно за здравето на работещото население и и здравето на социално-осигурителните системи, борбата срещу допинга – превенция и борба срещу насилието и нетолерантността, особено насилието сред зрителите, устойчиво финансиране на спорта, в това число въпроси като права върху интелектуалната собственост, залози и хазарти, съвместна продажба на медийни права, подкрепа за спортните структури чрез европейските фондове, насърчаване на доброто управление в спорта, свободно движение и националност на спортистите, права, правила за трансфери дейности на спортните агенти. Въпроса за, фикс... за уреждане на мачовете, европейския социален диалог в спортния сектор и разбира се, следващата година е Европейската година на доброволческата дейност, доброволческа дейност в спортния сектор. Съобщението ще обхваща една огромна област, но всъщност и спорта обхваща една много пространна област – ние очакваме да чуем становището на Европейския парламент във връзка с приоритетите. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин Полгар. Сега давам думата на Патрик Хиги от Европейския олимпийски комитет. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, депутати в Европейския парламент, госпожо председател, колеги, приятели, дами и господа. За мен е чест и удоволствие да присъствам тук на това изслушване, организирано от Европейския парламент за бъдещето на европейската политика в областта на спорта. Искам да ви благодаря за тази възможност. Изказвам се тук днес като председател на Европейската Олимпи... Европейския олимпийски комитет, а също така като представител на Ирландия и член на Международния олимпийски комитет през по-голямата част от живота си съм а, се занимавал с спорт на най-различни равнища. Като председател на Олимпийския а, комитет, аз а, се занимавам с два различни подхода а, към спорта, интересни за Европейския парламент. Кои сме ние в а, Европейските олимпийски комитети? Европейския олимпийски комитет е създаден през 75-та година и е, днес представлява 40-дески комитета в Европа. Ние представляваме Олимпийското движение в Европа. Организираме различни събития, Европейски олимпийски фестивал, зимни игри, летни игри, е, е, които представляват важни събития за младите атлети. Искам да използвам тази възможност да благодаря на Европейски парламент за финансовата подкрепа за игрите в Тампере в Финландия през 2009 година и за предстоящите игри в Либерец в Чехия през феврари следващата година. Това е отличен пример за партньорство и сътрудничество между Олимпийското движение и Европейския съюз и един отличен начин да се насърчи развитието на спорта в Европа. Във връзка с отношенията с Европейския съюз от феврари 2009 година установихме постоянно представителство в Брюксел. Основния, на основното ни седалище иначе е в Рим. Представителството тук представлява европейските олимпийски комитети и е, още 19 важни спортни организации в Европейския съюз. Целта на това представителство е да представлява тези партньори и да изгради отношения с европейските институции. Неговата задача е да допринесе за една по-добра европейска политика в областта на спорта. И вече 10 години работим за това. Спортът се упоменава и в е, проекта за Конституция и в Лисабонския договор, който влезе в сила през 2009 е, година. Но още от 2003 е, година настояваме е, за това опоменаване, когато се работеше по Конституцията. И опоменаването на спорта бе силно подкрепено от нашите организации. Много се радвахме, когато през октомври 2007 година бе прият прието това опоменаване скоро след е, Бялата книга за спорта на комисията. Тогава имаше съобщение на комисията на тема Европейския съюз и спорта. Как да отговорим на очакванията? Действително, Бялата книга повдигна много очаквания в, в спортния свят. Именно заради това още от самото начало сме готови да участваме в новата организация на спорта в Европейския съюз. Изразихме позициите си през ноември 2008 година на Европейския форум за спорта. Тогава споменах, че спортните организации имат нужда от Европейския съюз, за да могат да се справят с общите предизвикателства, като, например, нелегалното залагане, а също и е, за организация на защитата на младите атлети, училищните спортове и защитата на спортистите, които идват в Европа. Организирахме много срещи с бившия комисар Фигел през 2009 година и отношенията ни с него бяха отлични. Скоро след влизането в сила на Лисабонския договор, координирахме една обща позиция за олимпийското спортно движение във връзка с приложението на новия договор за функционирането на Европейския съюз в областта на спорта. Нашите предложения бяха представени пред европейските институции през януари 2010 година. Нека да очертая основните елементи на нашите предложения, които вече познавате. Конкретното, специалното естество на спорта трябва да се разглежда като основата на новата спортна политика. Първоначално е, или по-скоро в миналото спорта в Европа се регулираше от юриспруденцията на Европейския съд. А сега вече имаме упоменаване в Лисабонския договор и така вече има ясни принципи а, е, за работата на Европейския съюз и новите компетенции в областта на спорта. Според нас не е безсмислено да се говори за по- особеното естество на спорта. През декември 2008 година бе декларирано, че Европейския съюз трябва да вземе предвид конкретните особености на спорта извън неговите економически измерения. И въпреки, че мерките нямат правно задължителен характер, ако парламента, комисията и съвета разполагат с достатъчно материали, за да се предвижат напред и да въплатят в действителни мерки принципите, заложени в Лисабонския договор, тогава ще имаме автономност на спортните федерации, които ще имат възможност да се самоопределят, да определят своята организация и да развиват избраните от тях спортове. Ще може да се говори за световна спортна структура. Договора от Лисабон а, говори за нови програми и за финансиране на спорта. Подкрепям тази идея. В тази връзка малко се притеснявам от скорошните съобщения на комисията, които, струва ми, се показват липса на амбиция и представляват крачка назад. Европейската спортна програма е основен стимул и тя е една от най-важните инициативи, които може да подеме Европейския съюз в областта на спорт. Извинявам се, господин Хики, разполагате само с 4-5 минути, а пък вие току-що използвахте вече 10. Надявам се, че ще има резолюция на, по тази тема, която да няма да е празни думи. Господин Уилям Гаяр. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, госпожи и господа, най-напред искам да ви благодаря за тази чест, да говоря пред вашата комисия от името на УЕФА и Европейската асоциация на екипните спортове. Малко е парадоксално това, че ние говорим за европейска спортна политика. Спортът се превръща за първи път експлицитна компетентност на институциите. Заедно с това не се споменава основната специфика на европейския спорт и това е европейския спортен модел. Защо е необходимо да бъде признат европейския спортен модел? Защо е необходимо той да получава подкрепата на европейските институции? Отговорът е, е прост. Това е модел на солидарност, който е представителен за нашия континент. Отговорът заедно с това е сложен, тъй като този модел изразява всички нюанси и всички крехки равновесия, които придават уникалния характер на европейското спортно движение. Моделът е солидарен и представителен, т.е. това са две основни характеристики. Спортът е едно цяло. Схематично често го представят като една пирамида, чиято основа се състои от десетки милиони спортисти, които всъщност дават богатството и разнообразието на нашето движение. Различните нива на тази пирамида представят местните нива, провинциални и национални нива, около които се оформя масовият спорт. Колкото по-нагоре отиваме в тази пирамида, толкова нещата повече се диференцират, специализират, толкова повече се структурират състезанията. Спортът става все по-състезателен и все по-малко социален. Любителството отстъпва на професионализма, любовта и страста отстъпват на кариерата. На всички нива в екипните спортове, клубовете се развиват в лигите, които на национално ниво се ръководят от федерации или асоциации, чието ръководни органи се избират по демократичен начин на всички нива. Във всички, на всички нива екипните спортове извинявайте, във всички спортове е професионалния елит представлява по-малко от 1% от всички спортисти. Но и благодарение на финансовата солидарност, която е пробния камък на европейския спортен модел, този малък и богат елит дава живот на останалата част от спортното движение с жизнено важната помощ на, добровол... на доброволчеството. Тази солидарност е вертикална на национално ниво, но е хоризонтална на европейско ниво. В футбол, например, УЕФА УЕФА, Европейската конфедерация, обединява средствата на 53 национални федерации, като най-богатите подпомагат по-малко богатите. Европейският спортен модел е също така една система, която позволява да се постигне мобилност отвъд границата, разделителната граница на любителския и професионалния спорт. Няма затворени лиги, няма фиксирани неща, но благодарение на единствено единственият решаващ фактор са спортните успехи. Както подчерта председателя на УЕФА Мишел Платини тази година в Брюксел, Европейският спортен модел е едно цяло, което се основава на солидарността и иерархичната мобилност. Той е уникален и дълбоко европейски. Някои, може би, биха се почувствали изкушени да се подадат на егоизма, да разрушат тази солидарност и да търсят спасение в едно финансово спасение, което обаче е много иллюзорно. Всъщност става дума за нашата социална тъкан, за бъдещето на нашата младеж и е европейската идентичност. Вашата комисия има шанс, която може би е уникална и тя е да утвърди европейския спортен модел като основна съставна част на европейските културни, образователни и социални цели на нашия континент. Не дейте, използвайте тази възможност, защото тя може да не се повтори. Благодаря ви, каза председателката. Най-вече, защото успяхте да се вместите в 5 минути. А, да не говорим за съдържанието, разбира се, то също беше много добро. Сега от Международната федерация за международен европейски спорт. Благодаря много за поканата. Знам, че имам само 5 минути, така че е, се захващам направно с основата, е, основната тема. Члена в Лисабонския договор за нас е едно вдъхновение е, за нови дейности в областта на спорта. Така се отварят вратите за политически визии и решения. Не се отварят всички врати за спорта, но само, а само вратите за онези решения и мерки, които могат да имат пряко въздействие върху живота на гражданите. През последните две е, десетилетия в Европа са се развили множество предпочитания и отношения в областта на спорта и сега с новия договор имаме нова платформа за политическо действие и за общи европейски цели. Но за тази цел трябва да оставим на страна старите митологии за спортния отрасъл. Трябва да работим на базата на доказателствата с съществуващия и действащ вече договор. Целта ни е да създадем нова визия за спорта, така че да се включват заинтересовани за страни от всички заинтересовани отрасли, а не само да се ограничаваме до спортния сектор. Така ще имаме достъп до повече граждани и, разбира се, и до повече ресурси. Трябва да говорим за общата ни задача а именно 100 милиона европейски граждани а, допълнително да бъдат активни в областта на спорта до 2020 година. За тази цел обаче трябва да проверим какво се случва с спорта в Европа. 200 милиона или 40% от всички европейци смятат, че редовно се занимават с спортна или физическа дейност. Обаче 34% от всички европейци е, не са активни физически или много рядко се занимават с физическа дейност. 70% са записани в клубове, но има още 130 милиона, които спортуват извън клубовете. А къде по-точно? Хората обичат да спортуват в парковете, сред природата. 30% ходят в спортните и фитнес центровете и клубовете. И а, е, също така, въпреки че футболът е много а, е, видима а, е, дейност, европейците предпочитат джогинга, плуването, ходенето, фитнеса и а, карането на колело. Защо? Защото обичат да комбинират физическата дейност с доброто прекарване. И всичко това трябва да се има предвид. Всичко това означава, че трябва да забравим пирамидалния модел. Познавате пирамидалния модел, който по-рано се използваше за обяснение на структурата на спорта, но сега трябва да имаме предвид, е, че нещата са се променили. Има някои основни елементи тук, няма да навлизам в подробности, на тук говорим за финансова солидарност, маркетинг, е, назначаване на служители и е, няколко думи за финансовата солидарност и маркетинга. Финансовата солидарност често се разбира така. Елитните спортове дават пари за основния спорт. Но ако се вземат е, е, предвид реалните ситуации, в повечето случаи финансирането върви в обратната посока. Оказва се, че един а, спортист, а, професионален спортист е много по- скъп, отколкото е един е, спортист аматьор. Е, разбира се, е, е необходимо да се насърчи развитието на аматьорския спорт, за да може повече хора да станат активни. Но няма никакво доказателство, че големите спортни събития увеличават физическата активност на гражданите единственото, което е доказано, оказва се, че да се накарат хората да започнат да се да занимават с физическа дейност е много по-трудна задача и организирането на големи спортни събития съвсем не е достатъчно. Жалко, че не съм отпред, за да ме виждате добре. Тук имам а, пет мечета, за да иллюстрираме какво има а, по, е положението в Европа. Пет малки мечета, всяка една от тях представлява 100 милиона европейци. И така, днес 40% от европейците са активни и 60% не са особено активни. Ето, ето го този човек, който знае, че е опасно а, човек да се застоява, знае много добре, че застояването води до най-големия брой причинители причини за смъртност. Така че нашата задача е още 100 милиона души да започнат да се занимават с спорт. Благодаря ви много. Благодаря. Трябва да станете учител. Това са отлични инструменти за използване в класната стая. Отлични помагла. А сега давам думата на господин Мишел Колучи от университета в Тилбург, преподавател по международен но спортно право и европейско спортно право. Because... Най-напред искам да се извиня за това, че не донесах мечета, но доведах е, студенти и ученици от цяла Европа. Ето ги там на последния ред. За да говорим, за да мечтаем за бъдеща европейска спортна политика, ние трябва да си зададем някои основни въпроси. Първият е много прост и лесен. Кой може какво? Кой какво може? Ми отговорите са в договора. В член 165 и не само там. Друг въпрос. Какво е подходящо ниво за участие на Европейския съюз в договора? Ами този отговор също се намира в договора. Координация, подкрепа. Какво означава това? Това означава чисто и просто, че управлението на спорта си остава правомощие на държавите членки от една страна и спортните федерации от друга. Ми много е просто. Един друг въпрос, който трябва да си зададем. Какво могат заинтересованите лица в спорта да очакват от Европейския съюз и от европейските институции? Всички знаем, че са проведени проучвания, в които се твърдят две неща. Първо, правна сигурност – и признаване на... Като юрист аз имам съмнение за това дали има правна сигурност. Казвам го като юрист. Защо? Когато бъде са... написано едно правило, то трябва да се прилага и трябва да бъде тълкувано. Кой може да тълкува това правило? Микеле Колучи? Не. Вие? Не. Европейската комисия? Не. Ами, чисто и про. Само Европейския е, съд. Какво означава спецификата? Бихте ли ми дали една дефиниция на специфика? Не можете. Първият, който даде дефиниция на специфика, Европейската комисия в Бялата книга за спорта. Това е нещо, от, е, за което се говореше от години. Първият, който успя да даде дефиниция на спецификата, беше комисията в Бялата книга на спорта. След влизането в сила на Лисабонския договор, Европейското олимпийско движение, Европейската спортна федерация, федерациите, всяка, всичките дадаха своя дефиниция на спецификата. Всъщност какво означава спецификата? Аз, съм специ... Аз имам специфика, вие имате специфика. Какви са потенциалните области, в които може да работи Европейския съюз? Е, тук беше представител на Европейската комисия, така че няма да отговарям. Но, госпожо председател, не споделям чувството на разочарование, което споделихте в началото на изказването си. Знаете ли защо? Защото договорът ни дава нещо повече по отношение на спорта. Договорът сега се говори за спорта не само в економическото му измерение. Подготвил съм няколко слайда. Никога няма да за... има ни снимки, за да не забравите името и лицето ми. Какъв е обхвата на договора? Там се говори за професионалния и любителския спорт – е, кои са аматьорите? Има, една, има само една дефиниция от ФИФА. И това са онези, които играят за удоволствие, за да се забавляват. Това е аматьорския спорт. Вниманието на институциите на Европейския съюз сега трябва да бъде пренасочено. Или по-точно да се съсредоточи върху аматьорите и не само, върху професионалистите. И сега стигам до двете си конкретни предложения. Договорът дава на Европейския съюз възможност да координира и да подкрепя. Как можете да координирате нещо или някого? Как мога да ви координирам вас, ако не познавам вашите умения и вашата история. Европейски съюз може да координира спортното движение само нещо, което аз бих нарекал обсерватория, но можете да наречете агенция или нещо друго. Нещо, което, е, организация, която да има три цели. Първо, да събира информация – във всяка държава членка, всяка федерация. Аматьорът в Италия не е непременно аматьор в Белгия или Дания. Онова, което предприема Италианската федерация срещу допинга, може би няма да е достатъчно ефективно в Дания. Съби... И така, трябва да се събира информация, трябва да се набелязват недостатъците и накрая последната цел е да събира и да разпространява най-добрият опит като студент по Еразъм. Аз се гордея, че съм бил студент по Еразъм и тук съм довел много студенти по Еразъм. Коя е една от най-успешните програми в Европейски съюз? Ами Еразъм. Огромен брой студенти пътуват от една страна в друга. Е, защо да не спомислим защо да не обмислим нещо подобно и за онези, които играят за удоволствие? Ми те могат да отидат да тренират в друга страна. Защо да не помислим за доброволците в тази програма? Защо да не помислим за разработването за обмисленето на спортни събития. Това не е толкова ново. То беше в заключенията на председателството през Фонтенбло през 1984 година. Аз твърдо вярвам в Европейския съюз и неговите ценности и твърдо вярвам, че спортът е основен инструмент. Благодаря. Благодаря на студентите ми, които станаха рано а, тази сутрин, за да дойдат а, тук. Благодаря, казва председателката. Аз изразих а, разочарование но вие повярвайте ми, аз съм тук от 21 години и продължавам да съм оптимист. Една от целите на доклада за спорта през 90-те години беше спорта да влезе в договора. Трябваше да мине малко време, но в крайна сметка стана. В никакъв случай не съм отчаяна. Само, че можем да изпитаме разочарование а, от а, възможностите а, и от приложението на, а, на възможностите. Само, че ако положим усилия, това може да стане. И така, благодаря ви много. Стигаме до въпросите и коментарите от депутатите. Госпожа Боскурте, е първата, която се е записала. Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос към комисията, към господин Палке. Имам предвид по-точно във въпроса си антидопинговата политика. Тя беше част и от съобщението. В сферата антидопинг няма много промени, няма формално споразумение с Канада за защита на европейски атлети, така че ние без да гарантираме защита на данните, е, няма как да работим по-нататък. Освен това няма и гаранция дали данните не се предоставят на трети страни или на други лица. Има една надзорна група, която би трябвало да се занимава с това, но всъщност е, въпросът е какъв ще бъде е, контакта, обратната връзка с държавите членки и какъв ще бъде кодексът. Това е също важен въпрос. Моят въпрос към комисията. Каква роля играе комисията по отношение на преработката на кодекса срещу допинга и как могат други органи да получат достъп до взаимодействието между Бергер и комисията, дали ще има някаква специална координация и дали комисията ще може и по какъв начин ще осигури последователност тук. Аз искам да посоча, че много често този кодекс се нарушава, много атлети очакват е, подобрения, трябва да се спазват обаче и основните им права. Благодаря, господин Фисъс. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя всички оратори, защото те направиха много интересни изказвания. Искам да се обърна към господин Хики когато бях заместник-председател на Испанският олимпийски комитет, е, се запознах с него и изказванията дадоха отговор на много въпроси, обаче аз е, виждам правно противоречие между е, член 165 и изискванията за масовия спорт. Това трябва да се превърне в държавна или по-скоро в задача на местните и регионални власти в Европейския съюз трябва да има координация между отделните теми по отношение от страна на комисията. Теми, които са особено актуални, трябва да се разглеждат в рамките на процедурата по координация, като например посредниците при спортни прояви, след това спортните залагания, след това признаването на квалификацията на треньорите. Това трябва да стане обект на координация, както и правилниците на спортните съюзи. Тук има много широко поле за сближаване на разпоредбите. Също така е, и допинга. Виждате, това е един е, огромен спектър от теми. Това не се споменава в член 165, но вероятно в рамките на други правомощия и в рамките на други правни основания е, на Европейския съюз може да се постигне тази координация. Аз мисля, че е важно да направим жест е, с който да покажем сплутаността на Европа при подкрепата на спорта. Помислете си на, за успехите на Европа в Райдер Кап. И това са а, е, редица личности, които изобщо а, е, нямат интерес към голфа, обаче а, бяха на страната на европейските голф играчи срещу САЩ. Европейската комисия не би могла да доведе играчите на голф тук. Е, аз е, бих посочил на комисията, че трябва да има кораж в случая. Естествено, има е, граници от правен характер, но нека да погледнем отвъд тези граници и да не разочароваме очакванията, които спортните среди имат към нас. Господин Кели. Uh, Позволете ми първо да благодаря на ораторите. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим спортната политика днес. Но има известен скептицизъм, виждам. Ето, например, господин Хиги каза, че има опасност нашата ден да се разгледа като празни думи. А, и ако разгледаме и съобщението на комисията, действително има такава възможност. Би било а, лошо, ако се занимаваме с това няколко дена и нищо не успеем да постигнем. Затова е по-добре да подберем две цели. Първо целта за 100 милиона души повече, които да са активни физически до 2020 година. Ето това е една отлична цел и трябва да се види как може да се постигне. Тя може да има отлични а, последици и може да е част от целите ни за 2020 година. Второ, във връзка с трудностите е, да се убедят депутатите да подпишат декларацията за спорта – и това подава лош сигнал, защото в крайна сметка в Лисабонския договор се е, обръща сериозно внимание на спорта в 165 член. и изведнъж очакванията се увеличават, а сега не можем дори да убедим депутатите да подпишат декларацията. Така че се надявам, че Страсбург следващата седмица ще можем да съберем достатъчно подписи. И накрая, що се отнася до Еразмус за спорта? Аз а, писах а, по тази тема в една статия, а, която публикувах преди 14 месеца. А, мисля, че това е отлична идея. Благодаря. Уважаеми колега, искам да подчертая че писменото излож... писмената декларация няма нищо общо с тази комисия. Аз лично съм против е, тази писмена декларация. Ние работим тук, работим в работните групи, в интергрупи, но е, не, е, не ни е задачата да подписваме декларации. Ние работим с спорта през, цял, през цялото време, но а, а, не сме длъжни да подписваме тази декларация. А, работата ни тук е по-важна от а, тази декларация. А, мисля, че това е, е, е злопотреба с нашето време. Съжалявам. Господин Кели. Има една писмена декларация. Ако тя не бъде подписана от достатъчно депутати, посланието ще бъде лошо. Никой никого не принуждава, само нези, които искат, те да подпишат. Писмените декларации не са подходящо средство за депутатите да правят политика. Винаги съм го казвала и подчертавала, но ако искате, правете го, ако имате време. Господин Солини. Госпожо председател, в началото трябва веднага да посоча, че аз не съм вдъхновен от Лисабонския договор в случая, а става дума за въпроса по същество в Финландия и в скандинавските страни. Държавата играе много важна роля – обаче възможностите й са все пак ограничени. Гражданските инициативи, спортните е, клубове имат много по-важна роля, отколкото в е, Средна и Южна Европа, където държавата може да се намесва много повече и с е, регулационни средства може да се управлява сектора. При нас има много е, доброволна работа, работа на доброволни начала и спортното движение при нас е народно движение, масово движение. Ние имаме сега тематична година за доброволната дейност и аз искам да се създадат предпоставки тази дейност да получи повече признание. За това аз питам доколко добре комисията познава разликите между държавите членки по отношение на тези въпроси и доколко тези разлики се признават и респектират и как искат отделните държави членки да направят е, нещо така, че в европейска рамка да бъде насърчавана доброволната дейност. Гос... Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая това, което беше казано преди малко. Стана дума за член 165. Господин Къркви се спря на този текст. Мисля, че тук дефиницията е много неясна по отношение на спецификата на спорта и трябва да се намери решение. Комисията посочи, че се извършват проучвания и в конкретни случаи ще се предложи тълкуване, обаче това не е достатъчно, ако искаме да създадем рамка на правна сигурност по отношение на спорта. И наистина сега би било добре да се намери дефиниция и политическо решение. Например, в смисъл, че се възложи на съвета на Европа да изработи такава дефиниция. Как може комисията да ускори това, за да може да се стигне до политическо решение на тази правна несигурност. И още нещо за комисията. Комисията все още не е, е издала инициативи по отношение на спорта или по-скоро не е приела такива, а спортът очаква точно това носят се слухове, че се прави подготовка за 2012 и 2013 година и тези подготвителни работи, които всъщност бяха за сектора на спорта, са спрени. Това не е добре, защото Лисабонският договор предлага правното основание за спорта. Господин Киркебю посочи също, че трябва да се замислим как изглеждат нещата с тази пирамида. Това е един основен модел, който ние бихме могли да възприемем в УЕФА. Тази пирамида, тази пирамидална структура трябва да може да функционира при осигуряване на съответни финансови средства. Въпросът е дали този модел би могъл да се разпространи изобщо в спорта, може би на европейско равнище. Смятам, че това е един добър модел за действие и той би могъл да послужи и в бъдеще във всички спортни сектори. Да, благодаря. Аз искам да подчертая това, което господин Полгър каза в началото за бъдещето съобщение на комисията. Той каза много ясно колко широк е спектърът в спорта и спектърът, с който ние трябва да се занимаваме в тази сфера. От една страна, ние трябва да се борим да изпълним всички наши мерки, а от друга страна трябва да осигурим средства за тях, трябва да съставим и чудесни спортни програми. А що се отнася до е, Европейската стратегия 2020, от нея трябва да получим подкрепа за изпълнението на тези инициативи. И ние обсъдихме това на две заседания на комисията. Няма особено голяма амбиция от страна на комисията в е, нормотворчеството по отношение на спорта и може би за правно основание трябва да се вземе не член 165, а други текстове. Искам да напомня за нашето искане към комисията да разработи процедура за лицензиране на посредници на спортни прояви. И тук виждам едно известно противоречие. Ние трябва да решим това противоречие, за да постигнем нашите цели, но от друга страна трябва да имаме необходимите средства за това, а, трябва да има и съответна законодателна процедура, защото спортните а, е, съюзи очакват от нас това и за това е, аз искам да подчертая думите на господин Хеке, че а, е, като че ли впечатлението е, че комисията не проявява особено голяма амбиция към тази тема. Затова въпросът Въпросът ми е какви са конкретните очаквания на спортните е, съюзи към европейската спортна политика, най-вече в е, законодателната сфера. Господин Калучи още веднъж е, подчерта особеностите на спорта, а именно, че тук не може да се прилага правната уредба на конкуренцията, така че аз искам някои конкретни отговори. Що се отнася до програма Еразъм за спорта, мисля, че тук в комисията ние всички ще бъдем готови да започнем такава програма. Ние се опитахме е, при обсъждането на бюджета да е, получим е, такива средства и е много важно точно за масовия спорт да получим подкрепа. И то не толкова за спортните съюзи, колкото за масовия спорт. Що се отнася до Лисабонския договор, член 165 е твърде е, неспецифично формулиран и именно защото е така формулиран, той ни дава шанс и тук в тази комисия ние трябва да дефинираме какво искаме да направим с този член и е, да продължим тази дискусия и в бъдеще, като малко повече диференцираме темите е, например, масов спорт, допинг, професионален спорт, тук да подхождаме малко по-специфично в бъдеще и да предложим дефиниция, като използваме всички шансове, които ни предлага договора. Е, под е, девиза, ако друг не предложи дефиниция, ние като Комисия по култура ще предложим дефиниция как следва да се тълкува член 165. Благодаря, колегата Порис, Полша. Искам да благодаря на всички преждеговоривши. Наистина, спортната политика не е достатъчно точно дефинирана. Аз мисля, че това е най-важното предизвикателство за нашата комисия, защото всъщност ние сме унези, които най-много подкрепят спортната политика когато става дума за член 165 в Лисабонския договор, ние бихме могли възоснова на него да е, оформим една добра спортна политика. Господин Колучи говори за правната реалност е, и той много широко тълкува този член. Аз мисля, че ако моите, ако ораторите преди мен представиха най-различни спортни модели, е, то това беше добре. Искам да благодаря на господин Галяр, в частност той представи спорт спортен модел за Европа, говори за масов спорт, за професионален спорт, за този модел на пирамидата и това е чудесна идея. Ние трябва да се стремим към нея като модел за европейска спортна политика. Естествено, ние трябва да предложим възможно най-бързо прецизна дефиниция. Всичко това, което посочи господин Полгар, не бяха цели, а идеи как бихме могли да изпълним всичко това. И аз мисля, че Дефиницията, която открихме при господин Колучи, ни дава една доста широка възможност за изпълнение на спортната политика. Естествено, ние можем само да координираме тази политика. Изпълнението и е, се поема от държавите членки, но рамковите условия трябва да ги поставим ние. И тук е, въпрос към преждеговорившите. Ако ние тук е, поставим рамка за европейската спортна политика възоснова на този модел на пирамидата, а изпълнението на тези рамкови условия се поема от държавите членки, председателката прекъсва оратора. Последният оратор, който се е заявил, господин Коре от Италия. Благодаря. Госпожо председател, Изслушахме няколко много интересни изказвания с е, интересни идеи. Чук обаче хора да изразяват различни идеи за това какво би трябвало да бъде спорта, какво, как да се използва спорта като средство в Европейския съюз. Европейската комисия говори за иммигрантите, доброволните организации. Да не забравяме обаче, че си имаме, че ние имаме мандат. И не е лесно да се постигне координация между отделните държави членки. Също така през следващи няколко години ще ни бъде трудно да мобилизираме необходимите средства за изпълнение на тази политика. Това е само едно предложение, е, но нека да проверим е, чрез комисията дали е възможно. Аз е, бих искал да чуя изявление от комисията, което ще бъде разгледано в нашата комисия. Не става дума само за една рамка. Е, трябва целите да бъдат ясно формулирани. Какво, какво искаме да постигнем, какво е възможно да бъде постигнато с оглед на съществуващите средства. И на, на този етап е, трябва да се погрижим е, очакванията, които съществуват в асоциациите, в сдруженията, в държавите членки, да бъдат изпълнени поне до там, докъдето е възможно. Така че бих искал да чуя от комисията кое може и кое не може. Кое е осъществимо и кое не е осъществимо. Това беше първата част от дискусията. След това ще пристъпим към втората част. Давам първо думата на господин Полгер. Бихте ли могли да отговорите на поставените въпроси? Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам. Самите въпроси а, говорят за широкия набор от а, области, за които става дума в спорта, от финансирането до доста сложните правни въпроси, до въпросите на допинга. Ще започна с последния въпрос – зададен от госпожа Боскурт за допинга. Ясно е, че член 165 ни дава възможност да предприемем дейности по допинга, тъй като там се говори експлицитно за физическата и морална етика на спортистите. Как стоят нещата по отношение на допинга днес? Допингът се е, урежда на световно ниво от една агенция за борба срещу допинга, чието седалище е в Мореал. 50% от членовете и са от, е, представляват е, държавата, държавни органи, другата половина от спортни организации. Е, Европейски съюз има 5 места в в ръководния орган има и изпълнителен орган, в който Европейският съюз има един член. До този момент Европейският съюз преди влизането в сила на Лисабонския договор беше представен от трима министри министърът от страната, която е председател, на ротационна основа. Един от проблемите, до които води тази система, беше посочен от госпожа Баскурт. А това е липсата на приемственост. Когато има непрекъсната ротация в, в област, в която трябва да се надгражда върху съществуваща опит, а, нещата а, очевидно а, отслабват. Освен това, много членовете нямат мандат. Няма механизъм да им се дава мандат. В много други области, когато министрите или комисарите представляват Европейския съюз, те получават мандат от съвета и в съответствие с Лисабонския договор Европейския парламент трябва да даде съгласието си. До сега обаче няма мандат за тези представители, така че те не представляват Европейския съюз, говорят в лично качество. Така че Европа е в е, едно доста... Така че позицията на Европа е доста слаба независимо от а, факта, че осигурява 50% от а, бюджета на ЛАДА. А, участието и в а, взимането, процеса на взимане на решение не е 50%. Белгийското председателство се захвана с а, този проблем и се опита да намери решение. Тази седмица ще има среща на управителния съвет на ЛАДА и Белгийското председателство се опита да а, осъществи координационна дейност, което е според изискванията на договора. госпожа Боскурт спомена един много важен елемент от договора и това е защитата на данните. Канада не е член на Европейския съюз и данните за спортистите на Канада могат да бъдат изпратени в цял свят. Това противоречи на директивата за данните. Нашите представители в Лада би трябвало да се занимаят с този проблем. Има и други проблеми в кодекста Лада само, че не можем да решим тези проблеми, ако не, нямаме възможност за координация. Бългийското председателство предприе стъпка за осъществяване на координация. Днес след обяд министрите на спорта в съвета ще приемат решения за координация преди срещата на управителния съвет на ЛАДа. Следващите председателства на Полша и Унгария са готови да се занимаят с въпроса за представителството, защото сега, след като спортът фигурира в договорите, съветът може да приеме една система, при която е, за Европейския съюз да има представители. Това беше по първи въпрос. Очевидно е, че няма да отговарям толкова дълго по всички зададени въпроси. Няколко думи за член 165 и какво ни... какви възможности ни дава той. Тъй като това определя нивото на амбициите. Разпоредбите Член 165 е член, за който третира въпросите на образованието и спорта е вмъкна там. Този член ни дава две възможности. Първо, препоръки на съвета. Но това са препоръки по предложение на комисията. Парламента няма роля при приемането на тези препоръки. Това е много е, сериозна слабост в тази част на договора. Тя отразява становището на авторите, че това е област, е, която, е, под, която се управлява от принципа на субсидиарност. Но тези препоръки обаче могат да определят приложението на правилата при това в други области, в други части на закона. Те дават насоки на съдиите, на други държави членки, които изпълняват политика. За съжаление, договорът не предвижда участие на Европейския парламент. Каква друга възможност ни дава член 165? дава възможност да се приемат мерки за стимулиране. И тук Европейския парламент играе важна роля, тъй като става дума за съвместно взимане на решение. Европейския парламент участва в съвместно взимане на решения за програми. За съжаление, договор за функциониране на Европейския съюз влезе в сила не тогава, когато трябваше по отношение на економически и бюджетен контекст. Член 165 ни дава правното основание, но не ни дава бюджет. Първоначално комисията смяташе, че би било уместно да се приеме една мини-програма като мост между 2014 година и подготвителните действия, благодарени, гласувани благодарение на вашата комисия. Установихме обаче, че в бюджетната функция, в която работим, просто не са останали пари. Парите ще трябва да бъдат взети от някъде други, от Еразъм. Искате ли това? Помните, госпожо председател и госпожо заместник председател, едно от последните неща, когато работих в медиите, беше да включим програмата Медиа Мундус в програмата за съвместно взимане на решение. А сега става дума за много повече пари. Откъде да намерим а, пари? Това е реалността. Дори и Медиа Мундус, която сега има правно основание и програма, до година не можем да изпълним. Поне не можем да изпълним в началото на следващата година. Защо? Защото бюдж... преговорите по бюджета се провелиха преди няколко дни и сега нямаме бюджет. И европейските евродепутатите осъзнават този проблем и това, на което сме свидетели за 2011 година е само прелюдия към това, което ще се случи с многогодишната рамкова програма след 2014 година. Битката ще бъде изключително трудна. Ще има опити да се премахне еразъм, образователните програми, медийните програми, културната програма. И ние ние ще излезем с нова програма за спорт. В съобщението ще се каже, че комисията ще направи оценка на въздействието и сме твърдо решени да направим предложение за периода след 2014 година, но в сегашният бюджетен контекст се съкръщават бюджетни средства или се замразяват. Трябва да сме реалисти. Няма да е лесно да направим така, че да се приеме нова програма, макар че вярваме напълно в ползата от програма в областта на спорта. Подготвителните действия показват това. Това беше по мерките за стимулиране. Няколко депутати споменаха възможността да се работи по други членове. Разбира се, можем да включим спорта в области като образование и младеща. Смят, смятаме да включим спорта като приоритет в програмата Youth in Action – господин Хан, който отговаря за структурните фондове, прояви готовност да се осигури финансиране за спорта от структурните фондове. Много от членовете, разпоредбите в договора, като разпоредбите за конкуренцията са реактивни, т.е. те са реакция след, завеждане, след заведени дела. Както каза професор Кучи, какво означава спецификата? Наша работа е да решим какво означава. Политиците, въз... чрез натиска, който могат да оказват чрез резолюциите, прияти от Европейския парламент, могат да повлияят върху тълкуването на понятия като специфика. Имаше едно дело в Европейския съд след влизането в сила а, на Лисабонския договор. И това е дело за трансфер. И тук съда положи огромни усилия да спомене и да се позове на спецификата на спорта. Това е много добър признак, който вещае хубави неща за бъдеще. Можем да използваме понятието специфика като основа, на която да се а, правят тълкувания както на първичното, така и на вторичното законодателство. Ако някой от експертите иска да направи кратък коментар, сега е момента, а ако ли не, се... Е, е, е, продължаваме с колегите тук. Да, госпожа, не се безпокойте, ще говоря кратко, за да не ме е, треснете отново с чупчето по главата, както направихте по-рано. И така, искам само да кажа, че ние сме е единствената страна, в която няма а, Олимпийски игри, единствения континент в Африка има такива, в Азия има такива, а тук в Европа има само младежки европейски олимпийски игри. И в момента се провеждат а, проучвания на целесъобразността, за да се види а, разумно ли би било Европа да има европейски олимпийски игри. Мисля, че Европейските Олимпийски игри могат да бъдат много добър партньор а, на Европейския съюз в областта на спорта. Господин Цвер. Е, Благодаря, госпожо председател. Всъщност аз искам да попитам господин Палга как може да се укрепи ролята на Европейския съюз по борда в е, Организацията е, за борба с допинга. Той даде някакъв е, отговор в своето изказване. Аз обаче предлагам Европейския съюз да има постоянно представителство там, един представител на парламента, един на комисията, един на съвета. По този начин ние бихме укрепили нашата дейност там. Аз бях член на Аварда като министър на спорта и то по времето, когато Варда беше в криза криза. Европа трябва да излъчи собствен председател, но господин Ламу е, в последния момент подаде оставката си, оттегли се и е, Австралия Фей е, спечели. След това той много добре и вършеше работата си, обаче влиянието на Европейския съюз е твърде слабо в тази организация, а трябва да се има предвид, че ние осигуряваме половината от финансовите средства за нейната издръжка. Един въпрос. Има ли изследвания, антидопинг изследвания, които да са съвместими с европейското законодателство по отношение на защита цита на данните. Ако не е така, тогава съществува голяма опасност да се налагат съдебни санкции. Второ, е, за председателя на Европейския комитет, господин Хики, кога в това семейство ще бъде включен и съюза по шах. Благодаря. Okay. Mrs. McCarthy. Госпожа Микаки, Великобритания. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на експертите за изказванията. Благодаря на представителите на ОЕФ и на Европейския олимпийски комитет. Интересувах се в повече подробности обаче от любителския спорт. Затова се радвам, че се изказаха и господин Кирикев и господин Калучи, които споменаха повече по този въпрос. Искам да разбера какво може да направи Европейския съюз за любителския спорт. Моите въпроси са насочени конкретно към комисията и става дума за финансирането. С Лисабонския договор увеличихме очакванията на хората и сега те очакват да има някакво финансиране на затвората, особено на любителския спорт. А тук е, виждам, че има една, а, едно голямо разделение. А, не само, че няма а, бързащо финансиране за спорта, а се вижда, че и програмата Младеща в действие се оттегля от спорта. Тогава как ще може да се насочат европейските усилия в спорта? Можете ли да гарантирате нещо? Можете ли да дадете да дадете някакви по-ясни индикации тук. И второ, ангажимента на заинтересованите страни. Няма как да се съберат представителите на всички спортове а, и всички представители на спорта. И така как точно ще подберете онези, които ще каните е, за консултации, когато разработвате тази политика. Опасявам се, че има а, мал... спортове, които се практикуват от а, по-малък брой хора и техните представители няма да бъдат чути. Благодаря госпожа Коста от Италия. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че е много интересна тази дискусия, протече много живо и съдържаше много ценна информация. Благодаря също и на представителя на комисията за казано от него, но а, все още има много открити въпроси. Това ясно проличава в дискусията. Когато говорим за спорт обаче, според мен има три равнища. Първо член а, 165 дава възможност Европейският съюз да разглежда спорта като една от своите важни политики. Това е много важно. Второ, хоризонталното равнище, където имаме различни граничещи си сфери – и това се споменава и в договора образование и всички други останали сфери. И третата е, особено важна точка, която трябва да спомена е спецификата тук комисията трябва да ни помогне да се ориентираме също и възоснова на бялата книга. Ние трябва да видим откъде можем да си осигурим средства, след което трябва да видим какви права проистичат за нас от Лисабонския договор. Например, когато става дума за доброволна дейност, младеща, здравето, конкуренцията. Тук наистина ние бихме могли да имаме широко поле за действие и също така, според мен, трябва да се спомене и правото на мобилност. бихме могли, ако мога така да кажа, да преодолеем принципа на субсидиарност е, в полза на повече хармонизация. Темата изисква наистина много е, работа, влагане на много ресурс, но мога да си представя, че след разговор с комисаря за 2011 година поне да се получи известна ориентация, за да може да се практикува повече спорт, например в училищата. Това са ясни цели, които трябва да бъдат и измерими и след това бихме могли да привлечем средства от структурните фондове или пък ресурси от други източници, например от частния сектор. Има голям бюджет, който се генерира на европейско равнище от лотариите. Средствата се използват за култура и бихме могли също и тук да се включим. Сега искам да се върна на думите на господин Фицо, ние трябва да организираме някакво символично събитие, като например европейски игри, европейски спортни столици. Това е също възможно този модел на управление се разглежда от някой отрицателно, от някой положително, но тук бихме могли да направим някои сравнения. Например, имаме отговорност на общинско ниво, която е важна в спорта. Има трябва да се окаже съдействие на общините, които желаят да се ангажират активно за спортните клубове. А това бихме могли да го направляваме от структурните фондове. Госпожа Сениси получава думата. гостям за... Благодаря. Благодаря на поканените гости за направените интересни изказвания. Разбирам безпокойството на спортния свят, на спортните среди, що се отнася до финансирането на бъдещите спортни програми. Надявам се, че Европейската комисия ще изпълни своите задължения и в по-късен момент ще ни представи програма. Знам, че нашите специалисти по бюджета в отделните държави членки и на европейско равнище се движат в определени граници, но това ще бъде така и в бъдеще. Ние ще трябва да избираме между отделни приоритети приоритети. Председателката пита дали има полски превод. Това означава, че Чува се на немски, но не на италиански, не на испански. Моля. Можете да слушате на английски. Продължете, ако обичате. Не можем да чакаме по-добри времена. Трябва да използваме възможностите, с които разполагаме. Въпросът ми към комисията е следния. Какво желая тя да предприеме? Много моля преводът да се осъществява на всички езици, които обявих, каза председателката. Znaczy ja mówię przez mikrofon. Това е ваш проблем. Тези, които седите на първите редове, може би трябва да седнете малко по-назад, каза председателката. Ако обичате, продължете, се обръща председателката към оратора. И така. Имаме ли превод и за тези, които седат на първите редове? Трябва ли да повторя въпроса си или да продължа? Какво иска да предприеме Европейската комисия за да подкрепи спорта с съществуващите в момента програми. Младеща в действие, например, структурни фондове, седма рамкова програма, програмата Дафне, така че да могат да се създадат по-добри условия за финансиране на спорта в Европа. Спортът има много образователни предимства. Той приучва хората да спазват правата на другите и последиците от спорта, в смисъл предимствата на спорта могат да се измерят. Спортът има здравословен ефект и винаги си струва да се инвестира в него. Накрая искам да посоча, че съм много тъжна от това, че госпожа председателката толкова отрицателно се изказа за декларацията 62. Това се отнася до подкрепата на масовия спорт и тази декларация интересува всички спортни организации. Господин Колучи посочи какво може и по-скоро кой може да направи нещо за е, любителския спорт. Ние от Европейската комисия бихме могли да подкрепим е, любителския спорт е, в рамките на работата в нашите работни групи, в нашите служби, но аз мисля, че декларация комисията, за която ставаше дума, госпожо председател, трябва да я подкрепим и да я подпишем. 120 членове вече са направили това за мен. Това е важно както и да се гласува за филмите, към което ни прикани госпожа председателят. Аз също приканвам госпожа председателят да подкрепи декларация 62, защото тя е наша декларация. Няма да можете да ме убедите, аз по принцип не подписвам такива декларации, няма нищо общо тук съдържанието им. Те са просто нещо за убиване на времето, обаче нямат никакво политическо въздействие. Но вие бихте могли да продължите. Аз съм съгласна с съдържанието, но по принцип не подписвам декларации. Господин Баргон. Köszönöm a szót, elnök asszony. Благодаря, госпожо председател. Също бих искал да поздравя организаторите, че е, направиха възможно това изслушване. Ние научихме тук много интересна информация. По три неща искам да взема отношение. Първо беше казано, че от 100 е, милиона души е, или по-скоро от 500 милиона души 60% само практикуват спорт. Какво може да се направи в случая? Не беше казано как точно трябва да се направи и тук е, имам предложение и въпрос. В Унгария, например, ние имаме интернет платформа на знанието към Министерството на спорта. Там може да се търси тематично на различни езици, какви спортни организации има, какви спортни клубове, какви спортни прояви е, се предлагат и бихме могли да направим това и на европейско равнище, ако съществува желание за това. Тук става дума за това как да го направим. Не винаги се знае как в е, личния живот човек може да практикува спорт. И второ беше поставен един въпрос. След 40 дни ние поемаме председателството, Унгария поема председателството и е, ние сме горди, че в Унгария Е, президентът е, е двукратен олимпийски шампион. Не са много такива държави в Европи. Също така и е, министър-председателят се ангажира изключително много с спорта, така че ние ще проявим и нашия ангажимент към тези въпроси и ще направим всичко, което е по възможностите ни. Трето, беше спомената възможността за спортна програма Еразъм. Тук тук Европейската комисия трябва да прояви много ангажимент по отношение на тази програма в началото на април ще има общо европейска конференция в Будапешта за Еразъм и е, членовете на комисията вър... още не знаят какво точно ще се прави там. Вие, госпожо председател, може би също не. Аз знам обаче, че тази конференция ще има важна роля и е, нашата комисия тук на тази конференция ще има много важна роля, така че нека да се подготвим. Господин Рилет. Uh, Благодаря. Ще бъда много кратък. Искам да изразя общото ни разочарование, че за до година няма да има бюджет. Разбира се, това не е оплакване към Белгийското председателство, а към държавите членки, които съкръщават средства заради което няма да могат да се развият много трансгранични програми. Няколко думи са приоритетите за европейската спортна политика в бъдеще. Един от тези приоритети е финансовата стабилност на клубовете. Аматьорските клубове и професионалните клубове, много от тях имат сериозни финансови проблеми в условията на финансово-економическа криза. Ние трябва да подкрепяме усилията в рамките на УЕФА и други спортни организации за лицензиране. Мисля, че това е задължително за финансовия фейрплей и ще се постигне конкурентна справедливост между големите лиги и по-малките лиги така че, нека да окажем подкрепа на тези усилия. И госпожо председател, във връзка с това, мисля, че трябва да продължим усилията си за насърчаване на местните играчи. Отдавна работим по този въпрос. УЕФА и други национални спортни организации прилагат правилата, но това е в интерес на балансирана и е, здраво, и здраво честно състезание. Значи, клубовете трябва да бъдат стимулирани да инвестират в своите таланти. Всъщност за това става дума в член 165. Е, там става дума за образователния и възпитателния характер на спорта. Много е важно клубовете да могат е, да бъдат компенсирани за това, че са инвестирали средства в местните младежи. И това е и мой въпрос към присъстващите тук. Готови ли са спортните организации и комисията да подкрепят усилията за лицензирането и за е, стимулирането на местните таланти? Хелга Трюпел, скъпи колеги, аз съм член на е, екипа за преговори за бюджета. Не е ясно какво ще се случи може би ще има една бърза процедура и е възможно в края на тази година да имаме бюджет. За сега нищо не е решено. Възможно е обаче да използваме временните една 12-та част, поне за началото на годината и след това в, през март да се приеме бюджет. Всичко ще зависи от това, което, което ще реши съвета. Искам да разберете защо парламентът и екипът по преговори бяха толкова строги. Днес говорим за новите компетенции в областта на спорта. Това е част от новите правомощия по Лисабонския договор. И цялата политическа битка с съвета е за това дали те се отнасят сериозно към Лисабонския договор или не. Някои държави членки не са готови да се отнесат сериозно а, към е, правомощията на Европейския парламент, е, Обединеното кралство, Ирландия и други. И ние като екип по преговорите държим толкова много да кажем ясно, че не става дума само за институционалните ни интереси, става дума за новата политическа роля на Европейския съюз. И имаме нужда от финансовите ресурси за тази цел. Мисля, че ако успеем да запазим сегашното ниво на бюджета, 130 милиона бюджетни кредити за плащания, ще постигнем успех, защото господин Камерен от Англия обяви на среща на върха, че иска да намали до 0,8%. Това означава, че от европейския бюджет ще се съкрати с 30 милиарда. Това означава, че трябва да съкрати много бюджет, много програми и проекти. Програмите в културите, медиите, структурните фондове, селското стопанство, всички те са изложени на опасност и никой не знае какъв ще бъде политическият изход от цялата, от цялата тази игра. Знам, че много... Всъщност става дума за битки, битка за власт вътре в Европейския съюз, но и на глобално ниво. И сега по спорта, по същество. Според моето тълкуване, онова, което каза Микеле Калучи, е много важно. Става дума да вдъхнем живот на член 165. Там става дума за координация. Много ми харесва идеята за спортна програма Ераза. Според мен истинския спорт има економически аспект. Много хора искат економически успех, но това не им стига. Те искат нещо повече. Прави сте, става дума за забавление, за разпускане и тук стигаме до аматьорския спорт. И ако ние на европейско ниво, политиците сме готови да кажем, че Европейския съюз държи на забавлението, ще постигнем успех. Благодаря. Това е нашият докладчик по бюджета. В комисията беше казано нещо за бюджета. Нека да поясня за какво става дума. И ние искахме 10 милиона, получихме 3. И ако това е така, имаме все още място, място за маневриране, но всичко е въпрос на политическа воля. Разбирам отчаянията, които се изразяват, но не, но не съм съгласен да се говори, че нямаме варианти. Възможността за това изказване, госпожо председател, ще бъда кратък. Аз не съм експерт в областта на спорта, но като гражданин изключително но подкрепям идеята на професор Колучи. Аз мисля, че ние е редно да правим активна политика в областта на масовия спорт. А що се отнася до професионалния спорт, това е голям бизнес и аз си мисля, че можем и да си позволим да не бъдем активни в такава степен там. И второто нещо, което бих искал да кажа, е, че а, в, в залата днес наш гост е нашият министър на спорта Свилен Нейков и аз бих ви бил благодарен, ако му дадете възможност да изкаже едно свое и мнение в тази посока. Благодаря ви много. Okay. Благодаря. Експерти, комисия, няма да имаме време. Добре дошъл на, министъра, на български министър на спорта. Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за това, че слушате внимателно. Надявам се, че онова, което сте чули сега, ще го приложите днес след обяд. Благодаря, ще бъда кратка. Изглежда по доклада получаваме противоречиви е, по бюджета получаваме противоречиви сведения. Някои казват, че е, нямаме шансове, други казват, че изглежда, че има някакви шансове. Ясно е обаче, че има затруднения. И ние като комисия трябва ясно е, да заявим за какво се борим. Мисля, че дискусията като цяло беше изключително плодотворна. Много позиции бяха изразени. Но мисля, че едно от важните неща е да започнем да се готвим за 2014 година и трябва да започнем от сега. Като комисия трябва ясно да определим своите приоритети. Изглежда, че все делим нещата на две. От една страна е професионалния спорт, където, както каза господин Берет преди малко, ще има нужда от законодателство срещу допинга, а от друга страна става дума за любителския спорт и там е добре е, да насърчим а, онези хора, които имат желание да се занимават с любителски спорт. Честно казано, втората област ми е много по-при сърце. Много добре сме наясно с ползите за здравето на хората, да не говорим а, за ползите във връзка с а, а, контактите в различните общности, които спорта насърчава. Така че мисля, че е добре да поговорим за важните си приоритети, за да знаем на къде отиваме. Ако ли не, едва ли ще имаме възможност да постигнем кой знае колко в тези трудни времена. Благодаря, господин Борис, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Искам само да получа отговор на зададените от мен въпроси към господин Полгар и господин Получи. Няма спортна политика в стратегията Европа 2020. Образованието всъщност е в правомощията на държавите членки. И въпросът ми е дали бихме могли все пак да постигнем спортната политика да бъде включена формално в този документ. Става дума за насърчаване на млади спортисти, става дума за антидопинг, става дума и за други актуални въпроси. Всичко това трябва да бъде включено в тази хоризонтална политика. Ние не трябва да разговаряме за детайли, а за хоризонтални политики. И може ли един подобен документ да бъде прият като официална политика на Европейския съюз? Господин Фалгер още веднъж получава думата, казва председателката и след това колегите експерти, ако има да добавят нещо, или пък да изкажат становища. Господин Палгар. Um, Благодаря, госпожо председател. Дали ще мога да се занимая с някои от въпросите, които ми бяха зададени? Първо по финансирането и любителския спорт. Мисля, че всички ние сме съгласни с казаното за любителския спорт и за това колко важен е той. Тук обаче трябва да сме наясно а, какво може да направи Европейския съюз и какво може да направят местните регионални власти, защото Европейския съюз няма за задача да замества местните регионални власти. Не е задача на Европейския съюз да финансира възстановяването на местния футболен стадион, например. Но може Европейския съюз да финансира трансграничната дейност, в която се ангажират Организацията за любителски спорт. Става дума за обмен, за мрежи, за обмен на добри, да, добра практика. Това е нещо, което можем да направим. Скоро ще обявим проектите, които е, ще получат подкрепа тази година по подготовителните е, дейности по спорта. 12 проекта ще получат подкрепа благодарение на Европейския парламент и подготвителна дейност 9. Това са дейности в областта на допинга, но също така и в областта на социалното приобщаване чрез спорта, нещо, което определено а, се занимава с любителския спорт, както и с доброволческата дейност в спорта, което отново е любителски въпрос. Така че това може да се направи. И предлагаме да се направи в бъдещата спортна програма. Що се отнася до по-широкото внимание, което се, се обърне на спорта, ще имаме проблеми с финансирането поне до 2013 година. Правим всичко възможно да включим въпросите за спорта и в другите политики. Започваме от тук. А, опитваме се да включим програмата, а, спорта в програмата млад... за младеща в действие, като а, въз... искаме да говорим за приоритетите за 2012 и 2013 година. Друг пример е със средствата, които се посвещават на научно-развойна дейност и събиране на информация в основни области, включително и борбата с допинга. Много важен научен, е, научен въпрос е това, тъй като непрекъснато се разработват нови допинги и непрекъснато се разработват нови методи и трябва да се разработват нови методи за улавянето на тези вещества. Също така, тук има и въпроси за любителския спорт. Става дума за начина по който се тълкува европейското право и неговото прилагане в областта на спорта, както и потребността от правна сигурност. Когато се приеме становището, то ще се приеме съобщението, то ще се приеме заедно с един документ, работен документ, в който ще бъдат представени основните насоки за тълкуването на европейското право. Първично, вторично и казуси и, и а, юриспруденция. И всичко това ще даде възможност на а, хората, ангажирани в тази област, да имат по-голяма предвидимост, що се отнася до европейското право. Това е особено важно за любителите, защото до сега европейското право се занимава по-скоро с професионалния спорт. Знаем, че свободното движение на граждани е една от основите на Европейския съюз. Залегнала още в Римския договор. Е, това въжи и за спортистите-любители. Ако някой се предвижда от една страна в друга, ако иска да се премести някъде, защото а, отива там да работи, а, този човек може да иска да упражнява а, своя любим спорт и там. Може обаче да се окаже, че на някои места това е невъзможно. За това ще излезем с едно проучване за приложението на ограниченията по националност в любителския спорт. Надяваме се, че по този начин а, гражданите ни ще имат повече възможности, а, за да може, когато упражняват свободата си на движение, да могат също така свободно да практикуват а, любимия си спорт в другата страна. Втория въпрос, друг въпрос, който въздигна, е, възникна е как можем да насречим повече хора да спортуват и как можем да включим спорта в е, контекста Европа 20, 2020 е, година. Тези неща са свързани. Е, свързани са във връзка с физическата дейност, която насърчава здравето. Е, по-известна под е, акронима ХЕПА. Защо е, е има е, а, връзка между спорта не само а, между спорта и а, забавлението, а и а, между а, спорта и постигането на целите за 2020 година. Ами, защото ясно е, че хората, които спортуват, много по-малко отсъстват от работа, защото са по-здрави, много по-продуктивни са на работа, много по-щастливи се чувстват на своето работно място. Да не говорим, че тъй като хората са здрави, намаляват разходите по лечение на заболявания, които се поемат от здравните осигуровки. Така че, освен удоволствието и приятните преживявания, които спорта може да даде на хората, той може да има и положителен економически ефект. Мисля, че покрих горе-долу всичко. А, не. Приоритетите. Добре. съобщението ще бъдат покрити и в по-общ план въпросите свързани с спорта на европейско равнище. Тук говорим за разработване на европейско измерение на спорта. Очакваме с нетърпение вашата резолюция, резолюцията на Европейския парламент – която ще бъде прията след това съобщение, в която ще се уточнят приоритетите на Европейския парламент в много голяма област, свързана с съобщението. Благодаря. Имаше и въпроси за бюджета, зададени от един колега. Можете ли да отговорите на тези въпроси? Господин Локегард говореше основно за подготвителните действия за следващата година, струва ми се, защото само за тези средства става дума в момента. Става дума за 3 милиона плюс сумите за специалните събития, т.е. общо 7 милиона, които бяха одобрени в Европейския парламент в бюджета, който обаче се срина. Така че стискайте палци те да оценят, оцелеят при преговорите. Още един колега иска да отговорите на неговия въпрос. Ангажирането на заинтересованите страни. Благодаря, че, ви припомних, че ми припомнихте това. Всяка година Европейската комисия организира спортен форум. На този форум се занимаваме с основните актуални въпроси в областта на спорта и всички организации са поканени. И големите, и средните, и малките. Поканени са и европейски депутати. Събитието е много голямо. Следващото такова събитие ще се проведе в Будапешта в края на феврари и се надяваме, че някои от вас ще могат да присъстват там. Това е инициатива на унгарското председателство и идеята е срещата да се проведе непосредствено около датата на съвета на министрите на спорта на Европейския съюз. По какъв друг начин се занимаваме с, с а, ангажимента на спортните организации. Ами това е въпрос, който ще, а, има още един начин. Той ще се обсъжда днес в съвета. Белгийското председателство ще представи предложение за резолюция а, за организация на структуриран диалог за спортните организации. Тоест това не са някакви празни думи, а една действителна рамка за контакти между спортните съответните институ... организации и европейските институции, включително и Европейския парламент. Това са двете основни посоки. Трябва да кажа обаче, е, че ежедневно комисията поддържа връзки с е, заинтересованите страни. Вчера се проведе среща в Европейския олимпийски комитет с е, заинтересованите страни, така че такива срещи се провеждат. Благодаря, а сега давам думата на господин Колучи. Благодаря. Ще започна от последния въпрос. Искам да направя ясно разграничение между професионализъм и аматьорство. Някой се оплака, че Някои от спортни въпроси не могат да бъдат решавани възоснова на Лисабонския договор. Не забравяйте, че в света на спорта, независимо от, от това за кого, кого точно става дума, си има платформа. Този, тази платформа се нарича социален диалог. Когато тази сутрин казах, че спорта си остава в правомощията на държавите членки, това означава, че ако заинтересованите лица в спорта искат, те си имат инструмент и решат да го използват. И тук комисията, съветът играе координираща роля. Аз не мога да е, задължа никого да води диалог, ако не се харесвате, но аз мога да ви събера на едно място, да поговорите. И в крайна сметка да се стигне до някакво решение. Защо винаги да обвиняваме някого или институция, ако нещо се провели? Те си имат инструмент за това. Социалният диалог има и друга полза. Всички ние сме с впечатлението, че някои е, спортни фактори са по-представителни от други. Една от хубавите неща на социалния диалог, тъй като то е диалог между представителите на работодателите и на работещите, е, че в някои области Просто няма представители на европейско ниво. В някои случаи диалога доведе до това, че лигите в Европа създадоха европейска организация. Европейската тази европейска организация води социален диалог. И тя е резултат от социален диалог. По отношение на бюджета. Извинявайте, нищо не разбирам от бюджет. Жена ми е тази, която се занимава с бюджета. Само, че ако дойде жена ми, дойде и ми каже, трябва ни един милион, за да купим тази къща, ще й кажа, съжалявам, не можем. Можем обаче да направим нещо друго. Можем да купим една по-малка къща. Нека да започнем от някаква конкретно а, предложение. Колко струва дадено европейско мероприятие, дадено европейско събитие? Ето тук трябва да тръгнем. Председателката не говори на микрофона. Всеки ден сме изправени пред проблема а, с бюджета или неговата липса. Ние сме, не отговаряме за бюджета, успяваме се, опитваме се да постигнем нещо, защото дори ако постигнем нещо, никой няма да стигне за къща струваща 1 милион. Благодаря. Ще задам един въпрос. Как, ние представляваме масовия спорт. Можете да ни помогнете, за да постигнем това, което бихме нарекли балансирано внимание. Трябва ни балансирано отношение, балансирано внимание към масовия спорт, елитния спорт – Ако обърнем е, внимание само на най-медийните спортове, това не съответства на интересите на огромното мнозинство европейци. Аз не съм този, който ще започне да разрушава пирамидата. Искам да кажа обаче, че би било проблем, ако продължим да ползваме модел, който изключва две трети от реалността. Две трети, които не са в клуб или които не проявяват интерес към постигането на най-високите възможни резултати. Тук се споменах идеи за еразъм. Ние организираме масови събития с участие около между 40 и 100 хиляди души. Там може да има и международно участие. Това е гласът на европейците. Целта трябва да бъде 100 милиона и идеята на Европейския съюз е да помогне на да помогне на мнозинството да постигне резултатите на най-добрите. Господин Гаяри има думата. Искате ли да се изкажете? Аз е, мисля, че е важно спортните организации да водят е, диалог с европейските институции и това и правим. Ние не смятаме, че има дефицит в диалога. Диалога съществува. Очевидно е, че за нас, що се отнася до ресурсите, е много е важно, че има договор, че има дол... член в договора, който предоставя правомощия. Това има символична стойност. Що се отнася до екипните спортове, ние не искаме е, средства, искаме да се зачита автономията ни от гледна точка на решенията, които взимаме за собствените си спортове. Благодарение на пирамидалния модел ние успяваме да финансираме масовия елемент на спорта и се надяваме, че това ще продължи и в бъдеще. От вас имаме нужда да се вслушва, да, ни, да се опита да ни чуете. И имаме е, нужда от диалог. Нищо повече. Патрик Хики. Само няколко заключителни коментара. Искам да изразя своето съгласие с колегата, който говори току-що за автономно, автономността на спорта. Това е вярно. Второ, жалко е, че тук днес чуваме, че предложението на член 165 в Лисабонския договор няма да включва каквито и да било програми преди 2015 година. Много лоша е тази новина. Мисля, че гражданите няма да са доволни. И накрая нещо положително. Зарадвах се много на изказването на депутата от Унгария във връзка с активността на унгарското председателство в областта на спорта. Много е, добра е тази новина. Благодаря ви и пожелаваме ви успех. Благодаря. А сега давам думата на представител на Белгийското председателство Анфер Мерш. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам първо да поздравя фламандският министр Малтърс или по-скоро става дума за това аз е, да го искам да го извиня, че не присъства тук. Той ще представя приоритетите на Бългийското председателство. Заседанието днес след обед Надявам се, че то няма да протече само в празни приказки, ако мога така да се изразя. То ще бъде историческо заседание, защото европейските министри на спорта за първи път се срещат в формация съвет на министрите, когато става дума за темите образование, младеж и спорт. Европейският съвет в средата на септември по време на Белгийското председателство реши да бъде включен спорта в този формат на съвета, т.е. образование, младеж и спорт. И сега, какви са приоритетите и трите най-важни теми, които председателството постави на дневен ред. Структуриран диалог с спортния сектор, социална интеграция чрез спорт и борба с допинга. От структурирания диалог с спортния сектор, там знаете, че е, имаше разговори, които започнаха още по времето на Испанското председателство. Има намерение те да продължат, като се е, предвидят механизми за съгласуване в спортния сектор. Имам предвид е, форума, който е организиран от дълго време от Европейската комисия. Освен това, представителят на комисията посочи, че съвета днес след обед е, ще положи усилия за приемане на резолюция по структурния диалог, така че да се постави рамка за този диалог. Освен това, ще се добавят важни компоненти към този механизъм на съгласуване и накрая на съвета ще има неформален обмен на мнения Бългийското председателство смята ясно да очертая рамката, за която говорих и освен това искаме да преминем към първи официални срещи. Първата от тях може би ще се застои през декември по време на Бългийското председателство. Що се отнася до втория приоритет на Бългийското е, председателство, социална интеграция чрез спорта и в спорта, съветът прие заключения за ролята на спорта е, или по-скоро подготви такива заключения за ролята на спорта като интегративен фактор. Те са важен сигнал за ролята на спорта при е, укрепването на социалните общности. И също така искам да посоча за едно експертно заседание, организирано от Бельгийското председателство е, в скоро време. Освен това, ще се обсъжда и темата за политиките и обмен на най-добрите практики на заседанието на министрите ден след обед. Третата тема – борба с допинга. Тази тема беше многократно споменавана. Тя е важна по време на Бългийското председателство бяха подготвени заключения за ролята на Европейския съюз в международната борба с допинга. Тук се поставя като задача координиране на европейската политика в тази сфера и естествено става дума за следващото заседание на Варда. Ние искаме да укрепим ролята на Европейския съюз и по този начин да водим обща борба срещу допинга. Представителят на комисията каза, е, че Европейския съюз е представен в е, управителния съвет, учредителния съвет на Варда, унгарското председателство, полското председателство е, смятат, е, че разговорите по тези теми трябва да продължат. Това бяха приоритетите на съвета. Председателството е, смята, че и други теми са важни, като например значението на доброволната работа. За нея стана дума на неформалното заседание. Също така образование и повишаване на квалификацията. Тук е, подчертахме значението на европейския квалификационен формат и също така Става дума за Европейски ден на образованието, на който вие също сте поканени. Белгийското председателство и съветът по този начин искат да дадат своя принос за насочване на спортната политика в правилната посока. Благодаря. Е, Стигнахме до края на едно изслушване, което е много важно за нас, каза председателката. Това изслушване беше проведено в е, много подходящ момент. Благодаря най-сърдечно на експертите, че дойдоха тук. Искам да се извиня, че съм толкова строга при воденето на това изслушване, но е, за съжаление времевият регламент е, не позволява друго, искам да благодаря най-сърдечно на представителите на комисията и естествено на съвета. Аз мисля, че от името на всички мога да кажа, че можем да е, помолим комисията и да й пожелаем да е, прояви много творчество, за да може това, което е уредено в член 165 от Лисабонския договор, да се превърне в практика. Естествено, има много мейнстрими в други сфери, обаче това трябва да бъде координирано и трябва да има воля за това. Аз ви познавам от е, медийната сфера, господин Полгар, и съм сигурен, че ангажимента, който проявихте там, ще го проявите и тук в сферата на спорта спорта. Така че ви пожелавам още веднъж успех. Искам обаче да направя една забележка. Е, първото ви изказване днес, е, честно казано, ме стресна по простата причина, че то включваше всичко и нищо. Просто се стреснах. Нека да не правим грешката, която направихме при Лисабонската стратегия, да искаме всичко и накрая да не постигнем почти нищо. Това не е добър подход. За нас е важно ние всички знаем, че спортът е, има е, много голямо въздействие, е, поставяне на много широка основа и това чудесно може да се включи в едно въведение на изказване. Но много ви моля, фокусирайте се върху малко теми, които реално можем да постигнем през следващите години. И за нас ще бъде достатъчно, ако подчертаете 3-4 точки само, които обаче реално да можем да изпълним през следващите години. По другите въпроси искам нещо да кажа. Имаме две задачи. Първо, задачата ни е да подкрепим това, което всички ние желаем, а именно много хора да бъдат привлечени към спортни занимания и е, да подпомогнем по този начин любителския спорт. Аз мисля, че следващата година, годината на е, е, доброволната работа ще ни даде възможност да възродим много практики, възпитание чрез спорта и така нататък. Но искам да посоча също, че имаме и друга задача. Имаме задача в е, сферата на професионалния спорт. Там трябва да помогнем, че онези, които е, задават въпроси към нас, например, що се отнася до посредниците при спортни прояви или пък е, въпроси, които трябва да се решат е, с правно-технически инструментариум, аз мисля, че тук ако е, можем да направим нещо на европейско ниво, УЕФА доста неща. УЕФА работи в определена област, други организации в друга частна област и може би съществува възможност заедно с съюзите за професионален спорт да видим, да направим преценка какво може да се направи и къде с вече наличния инструментариум, член 165, например, бихме могли да постигнем нещо. През 90-те години се започна да се обръща към нас. До тогава нито един представител на професионалния спорт не беше идвал при мен. Но след това започнаха да идват един по един. Те просто се събудиха и осъзнаха, че ние трябва да говорим помежду си, а не всичко да минава под мотото конкуренция и да се случват понякога несправедливи неща. Например, за спецификата, която вие споменахте. Мисля, че не е необходимо да се страхувате. Ние няма да нарушим вашата независимост. В Амстердамския протокол тогавашния канцлер Кол каза, че спортните съюзи са е, тези, които трябва да имат своята самостоятелност, независимост и на тях е, не трябва да им се отнема нищо. И ние сега трябва да видим дали можем да осъществим е, това заедно с комисията и се радва много, че Бългийското председателство се ангажира толкова силно в тази сфера и може би заедно с комисията ще може да се предложи становище, ако става дума за правната уредба на сътрудничеството с различните спортни съюзи. И още нещо за 2012-2013 да нямаме програма, това не означава, че нищо няма да правим в тази област. Жалко, че не успяхме, но е факт. Сега не трябва да се отчаиваме, а трябва да възложим на комисията идеите, които вече сме представили, да ги приведе в действие. Аз мисля, че през януари, може би е, ще стане това и е, моля всичко това, което пожелахме е, за специалните спортни събития и другите дейности да бъдат така представени, че гражданите да си кажат, о, наистина в спорта се прави нещо и ние ще дадем нашата подкрепа. Още веднъж благодаря на всички най-сърдечно и ако бях малко по-строга към господин Кели, аз е, много ви моля, но приемете моето лично мнение за писмената декларация. Просто е, е, никога няма да го повторя. Въпреки това, пожелавам успех, закривам изслушването и ви моля постепенно да напуснете залата, защото е, ще има заседание на координаторите при закрити врата. Благодаря и на преводачите.